той се опитва да постигне, да направи така, че Европейския съюз да постигне целите, които се поставя и да има за това достатъчно средства. Предлага се обща политика за насърчаване на политиката по сближаване, която и за в бъдеще ще служи за това Европа да бъде пример за сътрудничество между нациите. Ако се слушат в мнението на Европейския парламент, Европа ще може да навлезе в нова фаза и ще успее да създаде междинни е, региони което ще даде шанс на всички е, региони, без значение колко трудности и какви трудности са имали в миналото и колко тежко им се е отразила финансовата криза. Е, връзката между отделните райони на европейските региони е най-важният елемент на Европа и от него зависи бъдещето на нашия съюз. Господин председател, гласуването на доклада Гаего ще бъде лесно за унези, които са за Европа и които вярват в Европа. Госпожа Фигарейто. Е, Благодаря, господин председател. Недопустимо е при сегашната сериозна криза в еврозоната в резултат на неолибералната политика да търсим промяна и за проби в европейската политика по отношение на финансирането. Ако имате економическо социално пространство, основният инструмент е многогодишната рамка. Увеличаването на общностните средства трябва да отиде за подкрепа на кохезионната политика. Но има призви за по-слабо участие на държавите членки ако нещата не бъдат направени както трябва, страните, които изпитват трудности, ще затънат още повече, могат да изпаднат в бедност, ще се засили социалното неравенство, може да се стигне и до дискриминация ние трябва да насърчим мира, сътрудничеството, сътрудни... намаляването на разходите за военни цели и за външно представителство. Аз считам, че този доклад не предлага всичко, което би могло за едно по-светло бъдеще на Европа. Благодаря. Дами и господа, вероятно знаете, че сега аз поемам председателството и съм съжалявам, че Хорке Сапрун е починал преди няколко часа. Той е бил в концентрационния лагер Бухенвалд, борил се срещу нацистите във Франция и срещу диктатурата в моята страна. Той беше писател и получи награда. Искаме да почетем паметта на тази личност. Аз бях негов приятел и искам да помоля председателя Бузек да изпрати на неговото семейство и на неговите приятели нашите най-дълбоки съболезнования. За една минута колегата Лоренцо Фонтана. Благодаря, господин председателю. Изправени сме пред един от най-критичните моменти в економическата история на Европейския съюз. Затова тази специална комисия, която работи през тази година, наистина имаше изключително фундаментална роля. Ние по принцип не сме увлечаването на бюджета, но също така твърдим, че трябва да се види къде може да направим орязвания или економия, защото е необходимо такова нещо в европейския бюджет. Често се случва европейските фондове да не бъдат използвани по адекватен начин. Напротив, точно обратното. Така че много граждани на Европейския съюз не са убедени в Европейския съюз, точно защото средствата по много фондове не се използват добре. Искаме да привлечем също така вниманието ви върху а, всички фондове, които отиват за политиката за разширяване на Европейския съюз. Не знаеме къде отиват тези пари. Също така отиват много средства за интеграция, а интеграция няма. Искаме да привлечем също вниманието ви, че определени региони, които може би се държат прекрасно, изпълняват всичко и а, не ги използват. Не ги използват добре или ги използват за въпроси, които не са законно покрити да бъдат включени. Искани се много Европа да се опита да въведе строга дисциплина, поради която да се използват добре и средствата. Благодаря. Следващия оратор, господин Ван Хаки. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да направя само някои съществени добавки. Първо, доклада е, е, е голям по обем, но не прави предложения за структурни е, економии, например, за премахването на излишни органи, например, економически и социален комитет, комитета на регионите и всевъзможни европейски агенции. Доклада не си задава въпроса дали Европа не би трябвало да се концентрира само върху основните си задачи а точно обратното. Аз самият а, имам проблеми с непрекъснатите предложения за взимане на непрекъснати заеми от страна на правителствата, защото те трябва да се връщат. И когато се казва, че това няма да представлява натиск върху гражданите, това е лъжа, голяма лъжа и по никой начин не мога да гласувам за този доклад. Давам думата за две минути на господин Маринеско. Благодаря ви много, господин председателю. Предизвикателствата пред Европейския съюз, ако искаме да бъдат решени, изискват проява на твърдост. Европа 2020 е начина по който можем да дадем тласък на развитието на Европейския съюз. Този доклад поставя Европа 2020 в сърцето на бюджета. Освен това, Лисабонският договор даде на Европейския съюз повече правомощия. Много от държавите членки трябваше да въведат мерки за коригиране на бюджета и да въведат строги мерки на економии, които засягат населението. Докладът по отношение на Кохезионната политика и ОСП настоява тези политики да продължат да бъдат финансирани, но средствата трябва да бъдат ефикасно изразходвани. Принципът на сближаването трябва да се спазва. Бюджета за научно-изследователска дейност трябва да бъде увеличен, защото допринася за развитието и на другите европейски политики. Иска се за срок от 7 години за рамката, което ще позволи бюджета да се адаптира по-добре към бъдещите предизвикателства. На следващо място въпроса за системата за собствени приходи. Такава система е изключително важна, ако искаме да се замени системата сега на национални вноски за да може да се постигнат амбициозните цели в сферата на развитието. Съвета трябва да приеме 5% увеличение, тъй като ще ни помогне да постигнем поставените цели. Бъдещата многогодишна финансова рамка трябва да отчита нуждите на економическата стабилност в Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчика. Следващият оратор за 3 минути е госпожа Гардия Забиел Рубиал. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да започна своето изказване с благодарности към докладчика и цялата комисия СУР. Искам да изтъкна с колко воля работихме ние през последната година за да можем да намерим наистина мнозинство, което да подкрепи доклада, който днес представяме. Този доклад представлява пътна карта за това, какво трябва да представлява Европейския съюз и по какъв начин ще постигнем целите, които сме си поставили, ако искаме да отговорим на предизвикателствата, които ще се изправят пред нас през следващите години. Това е, е, така да се каже, един вид е, сценарий за нашата работа през следващите години. Ако сме съгласни с това, че стоеността на Европейския съюз представлява повече от сбора на стоеността на отделните страни членки, трябва да подкрепим този, тази, този доклад. Ако искаме да имаме устойчиво селско стопанство, да постигнем целите на хилядолетието, развитието, ако искаме да подкрепим развиващите се демокрации, ако искаме повече средства за научно-изследователска дейност и иновация, ако искаме да се борим с измените в климата, ако искаме да раздаваме повече стипендии по еразъм а, и да разглеждаме кохезионната политика като основен стъп за сближаване на регионите, трябва да подкрепим този доклад. трансевропейските мрежи, енергията, Транспорт, транспорта, ако искаме всичко това, Имаме нужда от този доклад, който работи в посока към една по-добра Европа и за целите, които ние сами сме си поставили. Знаем, че имаме различия с съвета. Те не са съгласни с увеличаването на бюджета, но те не бяха съгласни и в економически добрите времена. Сега се оправдават с кризата. Съвета намаляваше бюджета и в добрите времена. И онези, които не са съгласни с увеличаването на бюджета, на тях искаме да кажем, че в противен случай няма да можем да изпълним приоритетите. Трябва да определим по какъв начин ще бъдат постигнати тези приоритети. Трябва да започнем дискусия за това. Трябва да престанем с фалшивите аргументи в погрешната дискусия за нетните платци. Господин комисар Левандовски много добре го каза. Данъка върху финансовите операции, така наречения даник Робин Худ, трябва да бъде въведен. Това би бил един данък, който ще накаже спекулантите. С това ще се сложи край или поне ще се намали спекулацията и това дана, който ще бъде прият от всички. Аз искам да апелирам към вас да бъдете по-амбициозни, по-амбициозни за поддържане на европейския проект. За една минута давам думата на господин Александър Алваро. Господин председател, бях роден през 75-та година в един Европейски съюз, който и до днес определя моя политически живот. Затова и до днес ме боли, когато се разводняват нещата. Когато се говори за увеличение на бюджета си, затваряме очите пред употребата на собствените ни средства доклада в сегашната му форма е а, е, а, амбициозен по отношение на бюджета, но не амбициозен по отношение на своите а, е, цели. Искат се повече пари за изследователска дейност, но не се пипат парите за селско стопанство всичко това води до повече пари, до увеличаване на бюджета и въпросът е откъде ще дойдат тези пари, откъде ще дойдат тия собствени средства и какви ще бъдат те, това не се дефинира. Ако искахме истинска структурна реформа, щяхме да приемем а, предложението на Дейвид Камерън и, и да кажем, че ще замразим средствата, но уважаеми съвет, ние искаме средствата, които не са изразходени, да могат да бъдат прехвърлени към следващата бюджетна година, за да можем да ги употребим по добър начин за да може да не измерваме бъдещето на Европейския съюз в цифрите след запетайката, така че малко съм разочарован от предложения доклад. Е, давам думата на колегата Епинг. Господин Дол се беше затичал тук, дойде задъхан, за да каже колко ни е нужен този голям бюджет и какво стана, не можа да се изкаже от задъхване. Ето това ще стане с многодишната финансова рамка. 1% от БВП е фиксираната цифра. Комисията и парламента казват не е достатъчно, трябват още средства. В същото време обаче Европейски съюз не може да разходва средствата дори които има. Милиарди евро в кохезионните регионалните фондове си остават и никой не ги разходва. Трябва да се връщат пари на държавите членки. Защо са ви повече пари, ако не може да разходвате и парите, които имате? Тук в парламента е, имаме един господин Шулц, господин Верховщад, господин Дол, които сега ги няма, разбира се, защото са избягали, вместо да стоят тук и да говорят и да се опитат да се съсредоточат бюджета върху качеството, а не върху количеството. Например, да ограничат регионалните и кохезионните фондове, които да отиват при най-бедните държави членки, а, а другите средства да отиват за научни изследвания и развитие. Обеден съм, че тези а, господа, отново ще накарат бюджета да се сблъска челно с съвета по бю... тази година. Благодаря. Моля да се придържате към времето ви за изказване. Съжалявам, че трябва да го кажа точно преди изказването на госпожа Дюран, но моля да се придържате към времето ви за изказване, защото има много желаящи да взема думата и няма да ни стигне времето. Госпожа Дюран има думата. Благодаря, господин председателю. По различни причини, задълбочени от кризата, европейският бюджет трябва да се справя с трудни ситуации. Всички държави членки трябва да положат средства в сферата на бюджета. Има няколко варианта. Първият се отнася нещата да се решават по-отделно, да се борави по-умело с приходите и разходите, но в някои случаи Строгите мерки на економии са мярка сама за себе си и води до влушаване на положението на нашите съграждани. Аз предпочитам втората възможност да обединим усилията си, да проявим повече солидарност, да се наложи данък върху финансовите операции. Ние представихме по време на помирителната процедура предложение в този смисъл на съвета. Трябва да го направим отново. Не можем да имаме а, това, което а, искаме, без да положим нужните усилия, да вложим нужните средства националните парламенти и Европейският парламент трябва да насърчат по-голямо доверие към европейския проект. Благодаря Корнелис Де Йонг за една минута. Господин председател, това е отвратителен доклад и той може направо да бъде изхвърлен гражданите във всички държави трябва да изпълняват всякакви мерки за економии и е безумно ние да предлагаме да бъде увеличен бюджета на Европейския съюз трябва да действаме по друг начин. Не трябва да се влагат е, средства за безумни неща, като например велоалеи и е, е, кафета за палачинки в Холандия. По друг начин трябва да се действа. По е, никъде няма предложение за економи. Парламента трябва да се срамува и то най-вече либералите и християн-демократите. Кабинет Рютен в Холандия е, оставя болните и бедните в Холандия без всякаква грижа. Тук политическите групи пилеят парите с широки пръсти. Това е позор. Една минута за господин Морганти. Колеги, Почитаеми колеги, искам да подчертая някои елементи на този важен доклад, е, свързан най-вече с приходите на Европейски съюз. Ясно е, че настоящия механизъм всъщност представлява много проблеми. Една от тях е свързана с британския ребат. Други корекции, компенсации се добавят след това и затова механизма на приходите на Европейски съюз е напълно непрозрачен и неравен. Затова според мен ще е по-добре да се насочим към прехи субст приходоисточници, за да може, например, да се въведе едно европейско ДДС. Европейските граждани обаче не би трябвало да усещат допълнително бреме, защото а, Европа би трябвало да се опита да се възползва от държавите членки, които трябва да останат обаче суверенни в това отношение. Различни приоритети са записани тук, част от тях са важни, други не толкова важни, но според мен не всичко там може а, да бъде използвано. Говори се за евробондове, за проектни бондове, които да бъдат много стриктно обаче управлявани, за да не се създава допълнителен дълг. Като европейски депутати ние можем да допринесем за подобряване на финансирането на Европа. Трябва да се избере, според мен, едно единствено седалище на Европейския парламент, вместо годишно да се пилеят милиони евро. Това не е демагогия. Председателя прекъсва оратора и казва, давам думата на госпожа Додс за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин Феркосло, усмива правителството на Обединеното кралство. Това а, показва защо а, някои от хората се отнасят с такова а, неуважение а, към а, хората и, и пред и правителството на Обединеното кралство. Британците трябва да харчат огромни суми, за да спазват европейското законодателство, могат да използват за други цели. Например, това засяга силно рибарите, които губят приходи в размер на 3,3 милиарда евро. Европейският бюджет не е дублиране на националните бюджети, но не може да бъде дистанциран от националните реалности. Ако отстъпката бъде премахната, ще има увеличение до 10 милиарда и това може да се компенсира само чрез ограничения в други области. Господин Карас, следващият оратор. Господин председател, ние трябва да си зададем пет въпроса. Кой, какъв, от какъв бюджет се нуждае стратегията за заетост, за заетост и растеж? От какъв бюджет се нуждае валутния съюз? Какъв е потенциала ни за економии? От какъв бюджет имат нужда Обединените европейски щати? Каква роля трябва да играе Европа през 2020 година? Искаме ли изобщо да играем някаква роля? Ние като Европейски парламент поемаме нашата отговорност и казваме какво е важно. Ние искаме да постигнем нашите цели, да изпълним поетите задължения, да поемем предизвикателствата. Повече задачи повече конкурентоспособност, повече заетост, повече научни изследвания, повече интеграция. Всичко това не може да се постигне а, с по-малко средства, средства в бюджета, без собствени средства и така нататък. Повече Европа обаче съдържа и потенциал за економии в страните членки. Повечето Европа ще създаде и по-голяма ефективност и това е нашия отговор на глобализацията. Това е нашия отговор към бъдещето и към задлъжнялостта на държавите. Какво искаме ние? Ние не искаме да замързим бюджета. Онези, които искат да замързят бюджета, ще навредят на Европа и ще ни отслабят. ние искаме да въведем данък върху финансовите операции като част от собствените ни средства. Ние не искаме да крием главата си в пясъка. Ето това е нашата програма и нека да дадем истински тласък на тази програма и да гласуваме за доклада. За три минути господин Калфин. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. В доклада на Салвадор Гарига основната тема не са финанси, а политики и аз искам да благодаря и на него и на юта халк и на всички колеги в комисията че това разбиране преобладаваше по време на работата през цялата година. финансовите ресурси са единствено средство за постигане на целите. политиките са това което е важно и което трябва да се постави напред когато се обсъжда следващата финансова рамка. ние всички сме наясно че във всички страни членки на европейския съюз в момента се правят съкращения на бюджетите. такива ще има и през следващите години. тези съкращения са свързани с борбата за изход от кризата. но ние не трябва да забравяме че изходът от кризата има и европейски измерения. планът за икономическо развитие регулациите на финансовите пазари за да не се повтори повече тази криза обсъжданите в момента мерки за икономическо управление в европейския съюз са общностни мерки които само правят по ефикасни националните мерки. затова не е редно националните мерки за борба с кризата и последиците й да бъдат поставени в конфронтация с европейските участието в европейския съюз носи добавена стойност. добавената стойност и солидарността не са празни думи. Е, не е едно и също да се обясни на холандския данъкоплатец че му се увеличава вноската за европейския съюз и да се обясни на българския или полския земеделец че получава три пъти по ниска субсидия а е принуден да се състезава на същия конкурентен пазар. не е лесно да се обвиняват гръцките данъкоплатци които изпитват огромни трудности в момента за това че само преди няколко години европейската финансова система печелеше огромни пари от гърция. солидарността има конкретни измерения. тези измерения са свързани и с приоритетите които си поставя европейският съюз за следващите години. не е възможно да се получи нито пробив в областта на науката нито в енергетиката нито в транспорта нито в икономическото управление или е, е, дигиталните технологии ако не се провеждат общи европейски политики. да ние трябва да помислим и как да се промени съществуващият европейски бюджет. в него има резерви и те трябва да се потърсят. но ще дам един пример. тези резерви не могат да се намерят като примерно в кохезионната политика се натоварят всички политики или цели свързани с енергийна ефективност транспорт и така нататък и съкращението на средства от съществуващи програми няма да замени необходимостта от допълнителни нови средства ако искаме да поставим нови цели на европейския съюз ако искаме европейската интеграция действително да носи добавена стойност включително за данъкоплатците които с основание гледат на всеки лев който се прехвърля в европейския бюджет. затова и ние трябва да разглеждаме европейския бюджет като част от една система и за икономическо управление и за управление на общата валута. и това увеличение за което става въпрос минимум пет процента, не е достатъчно за да реши всички тези въпроси затова ние трябва да поставим и въпросите за европейски проектни бондове и за евробондове и за други начини за финансиране. благодаря. Е, благодаря. Госпожа Полсън за една минута. Благодаря ви много, господин председателю. Всички години, които съм била тук в този парламент, бяха приятни, но най-приятна беше работата ми в комисията Сюрия. Ние се занимахме с различни възможности за бъдещето на Европа и те бяха отчетени в доклада. Дълбоко съм загрижена за това, което не успяхме да направим относно приоритетите. Ние трябва да можем да се справим с всички нови предизвикателства. Същевременно ние обаче правим съкръщения. Не можем да направим и двете едновременно. Следва да се договорим за приоритетите. Трябваше да бъдем много по-стриктни при определенето на тези приоритети. Има нещо, което е силно обезпокоително. да оставим приоритетите да се решават от съвета на министрите, а това не вещае нищо добро за бъдещето, скъпи колеги. Благодаря, господин Калган, за една минута. Благодаря ви, председателю. Денокоплаците, които работят усилено в Европейския съюз, изхарват всички средства, които вие така искате да пилеете. Те искат един по-урязан Европейски съюз, економичен, е, защото живеем в момент, в който има такива мерки. Те искат Европа да се съсредоточи върху малко приоритети, където може да има принадена стойност, останалата част от нещата да останат в ръцете на държавите членки. За съжаление, този доклад не предлага нищо такова. Е, предложението за увеличение с 5% е напълно неприемливо. Идеята за така наречените собствени приходи е също неприемлива е, Чисто и просто Европейския съюз иска да заграби различни правомощия. Трябва да модернизираме бюджета, да има преразпределение на средства, които да доведат до бъдещи а, плюсове, а не да бъдат едно филе, е, пилене на пари. А, тези пари, които иска, страни, които искат да се присънят към еврото, крайна сметка са тези, които би трябвало да понесат последствията от това, че са влезли в това евро. Дадахме много добри предложения, отхвърлихте всичките ни предложения, затова смятам, че и ние трябва да отхвърлим този доклад. Благодаря, господин Калахан. Господин Суриан за две минути. Благодаря, господин е, председател. Това може би е най-важният доклад е, в този мандат на парламента. Европейския парламент и другите европейски институции в момента се занимават с финансовата рамка за следващия финансов период, без да урязват предложението на комисията. Ние не искаме да създаваме е, скандал е, и да предложим доклад, който след това да бъде отхвърлен от съвета. Ние всички искаме Европейския съюз да е добре. Ето сега имаме възможност да го направим и трябва да изразим всичките си мисли в тази връзка. За мен са много важни две неща, които са записани в е, Лисабонския договор а, и които са много критикувани. Първо, собствените средства. А, казва се, че собствените средства трябва да бъдат увеличени, а не намалени. Мисля, че е правилно да се каже, че трябва да се обърне тенденцията. Имаме леко увеличаване в разходите и тази тенденция трябва да бъде променена, защото настоящата тенденция не е нормална. Например, в селското стопанство или пък в сближаването трябва да се направят повече разходи, просто не е възможно там да намалим своите разходи. Казал го е веднъж е, един прочут унгарец. Той е казал, че има някои неща, които просто се случват. Ако селскостопанската политика върви зле, не бива да приписваме вината на, на никого. Нито румънците, нито унгарците, нито словаците са виновни за това. Ако има отговорен, то това е целият Европейски съюз. И това е нещо, което не бива да забравяме трябва да се опитаме с а, добри политически предложения да напреднем. А... Минута и половина, колегата Вогн. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика и на председателя за свършената работа по този доклад. Дебата по доклада днес ясно показва, че ще има спорве по много неща, включително общото увеличаване, изключението за Великобритания и е, също така собствените ресурси. И мисля, че по почти всички въпроси, с изключение на изключението за Великобритания, Европейски парламент успя да постигне важни компромиси. В такива ситуации компромисните са неизбежни и някои от тях са компромиси, които аз приветствам, особено този за структурата на следващата финансова перспектива и компромиса за кохезионната политика. Е, тази политика е от решаващо значение, ако искаме да постигнем заетост в Европейския съюз и економически растеж след 2013 е, година. За тази цел ни трябва адекватно финансиране, поне на нивото, на което то е сега, ако не и е повече. Следващата финансова перспектива трябва да е насочена към заетост и економически растеж. Затова, освен на стил на регионална политика, ни трябват и политики за финансиране на научно-развойната научно дейност в университетите и други структури в Европейския съюз и за това е много важна осмата рамкова програма. Инфраструктурата също е от решаващо значение, включително в областта на енергетиката и на предоставянето на широко лентов интернет в селските райони, които не трябва да се забравят. За да постигнем растеж и заетост, ни трябва, е, е трябва да използваме съответните механизми. Председателят прекъсва оратора. Госпожа Рика Манер има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да поздравя докладчика за много добрия доклад и неговата работа в комисията СУРЕ. За следващата рамка една от целите е да се създаде инструментариум за стратегията ЕС 2020. Този доклад проявява разбиране към факта, че без сближаване и без ОСП няма как да се постигне напредък. Кохезионната политика е инструмент, чрез който може да се създадат работни места, иновации, растеж. Трябва да интегрираме различни политики. Бих искала да се обърна към вас, господин комисар. В рамките на следващата финансова рамка по отношение на селско-стопанската политика и кохезията, запазете бюджетните нива. Радвам се, че тук се отчитат и регионите, които са изправени пред специални трудности. Те имат нужда от допълнителен бюджет в тази рамка. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута господин Ван Дале. Господин заместник председател, ключовата дума за Европа е доверие. Европейските институции, европейският елемент трябва да възстановят доверието на гражданите към себе си. Как може да стане това? не повече Европа и повече за пари, Европа, пари за Европа, а по-добра Европа. Европа с европейска добавена стойност, а не европейски усилия, които държавите членки сами могат да положат разположат, например в туризма. На второ място е, политиката на сближаване трябва да се активира към бедните региони на Европа, а сега 50% от средствата отиват в богатите държави, като Германия и Франция. Това е недопустимо можем да избегнем това ръсене на пари и да ги използваме по-разумно. На трето място трябва да инвестираме в едно добро селско стопанство и е, добра прови... Е, промишленост. Докладът на Поледо е провал. Всичко е хвърлено в един кюб, а не е мислено за потребностите на гражданите. За две минути господин Фернандес. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, искам да поздравя докладчика за отличната работа, която е свършил, защото това е доклад, който ни дава възможност да сложим добро начало за следващата многогодишна финансова рамка точка. Да, това е предизвикателство към комисията и съвета. Докладът е едновременно амбициозен и реалистичен. Надявам се, че всички институции които в момента питаят съмнение, ще ги оттеглят. Ние преминахме през економическата и финансова криза и сега ни е необходима ясна, солидарна линия Европа с силно економическо управление, гледаща в една посока, за да можем да продолеем политическите предизвикателства на бъдещето. Необходима ни е повече Европа, по-добра Европа. Освен това, трябва да прилагаме общностните методи, а не между правителствените методи. Трябва да укрепим своя бюджет. Стратегията 2020 се радва на консенсус, ясни са приоритетите, ясни са целите. Сега тази нова финансова рамка ще помогне да осъществим всичко това. Стратегията може да сполучи само ако имаме бюджет, който съответства на поставените цели. Ето защо е необходимо многогодишната финансова рамка да е, бъде компромис, който да може да осъществи стратегия 2020. Знаете, че политиките проистичат от солидарността. Сближаването трябва да бъде економическо, но и социално и териториално. Трябва да помогнем на най-бедните. За това е важно средствата за политиката на сближаване да бъдат запазени най-малкото в сегашния си размер. Същото се отнася и за ОСП. Важно е да имаме многогодишна финансова рамка, средствата на която да не се използва, да не зависят в 80% от националните бюджети. Е, минута и половина Кинга Гънш. Е, Благодаря, господин председател. Кризата ни принуди да преразгледаме бюджетите си и на национално ниво, и на ниво Европейски съюз. Трябва да се разгледа ефективността на изразходването на средствата и постиганите цели. На европейско равнище всъщност се допринася добавена стойност към Европа. Каква е тази добавена стойност? Ще говоря за нещо, което не бе споменавано много днес, именно Лисабонския договор, който въведе на европейско равнище много области, които по-рано бяха в компетенциите само на държавите членки. Ясно е, че това са все области, по които Европейския съюз те първо да започ... трябва да започне да работи, за което са необходими съответните средства. Трябва ни обща миграционна политика, трябват ни високо квалифицирани хора, Ясни са ни и последните развития в Северна Африка и е, те доказват колко важно е да има много добра политика за беженците в Европа, както и политика за интеграция. Необходима ни е и солидарност на европейско равнище. През последните няколко месеца е, ясно е, забелязваме основните си общи ценности, правата на човека и други ценности, за които трябва да продължим да се борим. Трябва също така да се приспособяваме към необичайните ситуации, към нововъзникналите развития. Трябват ни и собствени ресурси, за да може Европа да бъде по добра и по-силна за в бъдеще. Благодаря, Кинга. Колеги, моля ви, е, искам да ви припомня е, за този член в правилника, който казва, че Посетителите в галерията трябва да останат седнали, докато са в галерията и нямат право да говорят. Така че ако някой от посетителите прекъсва работата ни, а, за да аплодира или да изрази възражение, а, ще трябва а, да помоля групата да напусне. Опасявам се, че ако правилата се нарушават, това се налага. Господин Елис, една минута. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчика, за цялата работа, която е извършил. Доста неща uh, с оглед на постигането на консенсус. Три области, където трябва да има промени. На първо място в дългосрочен план имаме нужда от многогодишна финансова рамка. Ако ще говорим за 7 години, то е, следващата рамка трябва да е за 5 години. На второ място трябва да видим как може да имаме декларации е, за от Чет. Онези, които искат повече пари, трябва да казват ясно къде точно отиват средствата. И накрая искам да отговоря на господин Ферховщад. Не може да се посочва с пръст една държава членка, когато има редица държави членки, които са нетни донори към бюджета. Трябва да имаме лимит за нетните вноски на държавите членки като процент от БВП. Нереалистично е да се смята, че може да се карат държавите членки да плащат много, когато има период на затягане на коланите. Благодаря, Маркус Пипер. Благодаря, господин председател. 5% увеличение на бюджета са основателни за повишаване на бюджетите за много от нашите цели. Така че искането на парламент е основателно. Въпреки това, докладът Гарега означава, че пропускаме своя шанс да покажем в кои отношения Европа може да бъде по-ефикасна, как можем да пестим пари. Имаме множество агенции, които водят скъпо струващ живот. Имаме селско стопанство, в което някои държави членки все още не са успяли да въведят единната схема за плащане на площ. Част от тези проблеми е европейската политика на сближаване. Да, наистина на много места сме превишили максимум от 75% финансова помощ, но има места и региони, където Европа може да спести, за да инвестира средства на друго място, например, но, например свързване на структурни фондове и транснационални мрежи. Комисията по регионално развитие обсъжда този е, въпрос, както и за въвеждането на нова категория между 75 и 95% от брутния вътрешен продукт. Добре щеше да бъде, ако вече бяхме постигнали а, е, компромис. Не смятам, че комисията Шуре е компетентната комисия за определяне дали ще има такава междинна категория или не. Не бива да дефинираме богатите региони като е, нуждаещи се от помощ, което би довело до прахосване на пари. Е, така се отклоняваме от пътя на поетапното развитие гарантираме постоянно насърчаване на всички региони в еднаква степен. Това не може да има бъдеще в регионалната а, политика на Европа. Затова трябва да заличим член 73 от доклада. Благодаря. Виждаме синя карта. Господин Пипер, ще приемете ли въпрос на колега? Acepta usted una pregunta de su colega, la señora Schroeter, sí? Имате въпрос от колегата Шруйте. Госпожо Шруйте, имате 20 секунди, 30 секунди. Но funciona el yeah, yeah. Без микрофон. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е отправен към господин Пейпер. Очудвам, очудвам се, че казва, че казаното от госпожа Крел е мечта. Има достатъчно компромиси е, в регионалната комисия и смятам, че и тук ще намерим мнозинство, защото това мнозинство ни е необходимо за солидарността в Европа. За това е, ни е необходима тази междинна категория. Защо ще е мечта? Благодаря, господин Пипер. Може би ще отговорите. Според мен, госпожо Шретер, ние в регионалната комисия обсъждахме друг текст, различен от този в доклада Гарега. Това от една страна. От друга страна, между политическите групи все още има принципно съпротивление срещу въвеждането на междинната категория. Затова се очудвам, че ми задавате такъв въпрос. Да, наистина бих казал, че е а, мечта все още да казваме, че тази категория ще бъде въведена. А, ние трябва първо да подготвим нещата. Очудвам се, че ме питате това. Благодаря, господин Пипер. Сега минута и половина колегата Грейе. Le débat sur les perspectives financières de l'Union Благодаря, господин председател дебатът върху финансовата перспектива. Изисква да разгледа стратегията 2020. трябва да помогнем на страните да не бъдат като коне с капаци. Някои държави членки се опитват да намалят средствата, които плащат този документ фаворизира интегрирания подход, възоснова на миналия ни опит и възоснова на новото положение след Лисабонския договор. Това трябва да е основата за бъдещия дебат, макар че в някои е, части от документа е, се говори за твърде голям консенсус. Естествено, е, тези 35% са основани на по-добро изпълнение на бюджета от страна на държавите членки. Знаем въздействието върху заетостта, знаем отчаянието на много от нашите граждани. Трябва да финансираме политики, които не са циклични, които не са адхок, трябва да инвестираме в дългосрочното развитие на местно ниво, господин Пипер. Мисля, че има редица региони, които ще са готови да работят за оползотворяване на структурните фондове. Освен това, трябва да не забравяме и данъчното облагане на спекулативната дейност. Това е европейски проект и той трябва да бъде засилен в това отношение. За две минути господин Хьокмарк. Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя докладчика за това, че подчерта множество предизвикателства, с които се сблъскаме. Искам да приветствам и факта, че в доклада съвсем ясно се заявява, че е необходимо значително увеличение на средствата за научно-развойна дейност, защото това трябва да е един от най-важните ни приоритети. И се обръщам към представителите на комисията, за да заявя политиката и лидерството са възможни само с приоритети. Без приоритети лидерство не съществува винаги има задачи, които са по-важни от други. И точно това е факт и по отношение на бюджета на Европейския съюз, не само в държавите членки. Затова трябва да се увеличат средствата за научно-развойна дейност и за наука като цяло. Трябва да се увеличи финансирането за тази дейност и от регионалната област. Трябва да се намали и обема на средствата, които отиват за селското стопанство. Приоритетите, господин председател, трябва да се прилагат на всички равнища и на европейско равнище и на равнище Европейски съюз. Смятам, че не е подходящо в държавите членки вината за всичко да се хвърля на Европейския съюз но също времено не трябва и тук на ниво Европейски съюз да хвърляме вината за всичко в държавите членки. Защото всъщност тук не говорим за конфликт между Европейския съюз и държавите членки. Говорим за една постоянна борба между приоритетите. И ако не проявим лидерство, няма да успеем да се справим. Трябва да не пропускаме действителността, да не я изпускаме от очи. Не може просто да се увеличават бюджетите, без да се взема предвид структурата и приоритетите. И така, научно-развойната дейност и науката Председателят прекъсва оратора. За минута и половина имат думата господин Коцолино. Уважаеми колеги, ще гласуваме стратегически документ, който действително от голямо значение за многогодишната финансова рамка след 2013 година е много важно да са ясно свързани и а, хармонизирани целите и инструментите. След Лисабонския договор Европейския съюз трябва да играе своята важна роля. Трябва да знаем добре какви, в какви ресурси ще инвестираме. Също така трябва да отговорим и на въпросите, които обществеността ни задава относно иновациите и сближаването. Сега отваряме нова важна страница, започваме важна глава, която ще отговори на въпроса какво ще представлява Европейския съюз през следващите години. Оказва се, че политиката на сближаване е изключително важен инструмент в европейския градеж. Той трябва да бъде пазен и обновяван. Особено важно е да се въведе въпросната междинна категория между регионите, защото има достатъчно случаи, в които сега след рецесията се усещат последствията за отделните региони по различен начин. Така че по-малко развитите региони в Европа се нуждаят от подкрепа, така че да преодолеем прехосването на средства. Смятам, че това е предизвикателство. Междинна клауза, междинна категория с защитна клауза. Това е нещо ново в кохезионната политика на Европа. Освен това, политиката на сближаване трябва да стане по-балансирана и устойчива. Благодаря. Две минути. Господин Франк Енгел. Благодаря, господин председател. 500 милиона граждани на Европейския съюз имаме днес. Те представляват 8% от населението на света. През 2050 година мисля, че ще представляваме 5 или 6%. През 2100 година ще имаме 3%. По отношение на външните ни отношения говорим за европейска армия, говорим за посолства, говорим за много работа, която ще вършим в останалия свят. Китай има специални, така наречени заместник министри в много сфери. А ние, дори когато отиваме в Китай, не се държим както трябва и нещата стават нелепи общо взето. 8% от населението на света сме и като сме преди предвид нашите отговорности, нещата са абсурдни. Ако погледнете всички средства, които се изразходват в Европа, 2% и половина, една четирста от националния бюджет на държавите членки. Нека да преминем към собствени ресурси тогава. Защо не? Нека да не бъдем обаче толкова разстроени за тези 2,5% от обществените разходи. Малка част от тази сума ще отиде за стратегията за 2020 година. Тя ще финансира всички правомощия, които получаваме чрез Лисабонския договор. Ние не си го измислихме всичко това. Държавите членки се съгласиха те направиха предложението и възоснова на всичко това си мисля, че доклада Гарига е доста умерен. Ако погледнете обаче амбициите на онези, които искат да ни прережат крилата, доклада естествено, че ще е твърде амбициозен. Аз мисля, че парламента трябва да го подкрепи обаче. Благодаря. Сега за минута и половина Фредерик Дардан. Мерси, президент. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Този доклад е много важен за бъдещето на европейския проект. Нашата цел е да постигнем солидарност и да бъдем амбициозни, особено като се взема предвид настоящата бюджетна криза, през която преминават държавите членки. Чрез приемането на една либерална позиция повечето държавни правителствени ръководители приемат ограничения и орязване на бюджета по един непоследователен начин. Ако европейския бюджет се замрази, това ще се отрази отрицателно на економическия растеж. Увеличава, споменава се увеличен, увеличение с 5%. А, това трябва да е минимума. Минимума, за да се постигне европейска солидарност. Тази солидарност изисква финансиране на стратегията за Европа до 2020 година. Е, и социалните цели там са изключително важни. Европейската солидарност изисква и създаването на междинни е, посолства от региони, така че политиката на сближаване да покрие цялата европейска територия. От там нататък е, стигаме и до въпроса за фонда за приспособяването към глобализацията. Важен инструмент за солидарност по отношение на работниците в Европейския съюз. Увеличението на многогодишната финансова рамка е необходимо, то не трябва да се разглежда като тежест за държавите членки и трябва да се постигне чрез добавената стойност на европейския бюджет и бъдещия данък върху финансовите операции. Благодаря, господин, госпожа Янако има думата. Благодаря, господин председател. След влизането в сила на Лисабонския договор имаме нови условия. Сега политиките на Съюза са укрепени и това трябва да се отрази в новата финансова рамка за периода 2013-2020. Искам да поздравя господин Гарига за този цялостен доклад. В него се предвижда една различна Европа от тази, която познаваме, с много нови предизвикателства за Европа и за нейните граждани. Гражданите трябва да разберат, че една от основните цели на политиката е да се намали неравенството, което съществува. Една кохезионна, успешна политика ще засили тази европейска добавена стойност, ще подсили Европейския съюз като цяло. Така че това, което се предвижда тук е всъщност основата на възстановяването на Европа от економическата криза чрез насърчаване на економически растеж, който да е устойчив. Поставя се ударението върху научната дейност, промените в климата, растежа, работните места, създаването на социално равенство, борба с бедността. Има други политики, свързани с миграцията, с районите, които са в неблагоприятно положение. Всички тези елементи са покрити тук и по този начин се създава възможност за солидарност между държавите членки. Този доклад създава предпоставки и за една по-добра система на управление на приходите и от публичния, и от частния сектор. По отношение на стратегията за 2020 година трябва да увеличим бюджета, ако искаме Европа да е силна, ако искаме гражданите в Европа да са овластени, е изключително важно да увеличим бюджета, особено в времена, в които държавите членки сами не могат да се справят. Благодаря за минута и половина, госпожа Окони. Господин председател, уважаеми колеги, много често се казва, че а, парите са почва за война, но парите са и почва за осъществяване на мирни проекти в Европа. И ако Европа действително иска да осъществи политиките, залегнали в договорите, както и най-младите политики, тези, които проистичат от Лисабонския договор, трябва да разполага с финансовите средства, за да го направи. Ето защо смятам, че трябва да се включи въпросът за собствените средства, както и за въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Това ще подсили европейския бюджет, но трябва да се оптимират и разходите, за да се осъществят економии. Ако искаме да провеждаме истинска външна политика, истинска политика на отбрана, така че да имаме и по-голямо влияние в света, то трябва да а, извличаме възможно най-голяма полза от а, публичните данни. Докладът по ледо ни очертава истинските перспективи за развитието на Европа. А, всички политики трябва да бъдат осъществени. Особено ОСП е много важна за сигурността и независимостта в областта на храните. Политиката на сближаване трябва да продължава да се провежда, защото тя е финансовият инструмент на солидарността между европейските региони. Това са високи амбиции, но те трябва да си поставят още по-големи цели, именно чрез създаването на междинни региони. Председателят прекъсва госпожа Хюбнер минута и половина. Уважаеми е, господин председател, уважаеми колеги, нека да кажа няколко думи за е, преминаването към реформа е, по отношение на собствените ресурси. Мисля, че тук се вземат решения, които помагат за замразяване на европейските средства. И е, стигаме е, до подобна ситуация, като случилото се с е, преговорите за бюджета за 2011. Едни допълнителни собствени ресурси ще биха намалили зависимостта от брутния национален приход, но може да се окаже, е, че подобни решения, като тези, които се гласуват в съвета, се гласуват и тук, в Европейския парламент. Затова трябва да се обърнем към очакванията на гражданите, а не към очакванията на министрите на финансите. Не трябва правителствата просто да искат да плащат по-малко към европейския бюджет, а трябва да се борят за европейско финансиране за малките и средни предприятия и други проекти. Това може да се постигне с различни видове налози, а може да се постигне и само с един налог, стига да се спазват всички изисквания. Благодаря, Данута. Минута и половина. Госпожа Карвайо. Senhor Presidente, Senhor Comissário, começo por felicitar o relator pelo excelente trabalho. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Той много точно определя приоритетите в съответствие с стратегията Европа 2020. Важен е растежът. Той трябва да бъде в центъра на политиката, защото действително се нуждаем от повече и по-добра Европа. За това трябва да наблегнем там, където допринасяме към повече конкурс, конкурентоспособност, изследователска дейност, енергетика и така нататък. За това е много важно да финансираме иновациите, за да бъдем водещи в научната област в Европа и в света. Системата на Европа за изследователска и научна дейност трябва да се подобри, за да можем да инвестираме повече в нея от брутния национален продукт. Важно е да създадем и отговарящи на изискванията на бъдещето инфраструктури, които да създадат и условия за европейската промишленост да бъде конкурентоспособна. Не по-малко важно е да засилим ролята на промишлеността, особено на МСП, за да може Европа да бъде водеща в глобализирания свят. Председателят, минута и половина, Барбара Матера. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика за отличната работа. Цяла година отдели той. А сега имаме политически консенсус. Удовлетворен съм от посланието в този доклад. Намирането на решение от кризата ще установи всъщност Европейския съюз като един глобален играч по отношение на стратегията за 2020 година, Лисабонския договор е основа за тази стратегия. Всички приоритети, установени от Европейския съюз, имат нужда от достатъчно финансиране. Тук говоря за енергетика, транспорт, научно-развойна дейност, обучение. Всички тези политики трябва да бъдат възобновени и съживени в новата финансова рамка. По отношение на обща селско-стопанска политика трябва да запазим настоящото ниво на финансиране. Държавите членки са изправени пред сериозни финансови затруднения, затова трябва да има по-засилено участие на финансовия сектор чрез публично-частни партньорства или проектни облигации. Това ще бъде ключа към конкурентоспособността и растежа. Виждам, че има предложения да се въведат тези междинни категории. Аз мисля, че те биха подложили на риск по-бедните райони на Европейския съюз. В заключение искам да кажа, че финансирането на Европейския съюз възоснова на собствените ресурси е единствения начин да се развие добре съюза за бъдеще. Благодаря. Виждаме синя карта. Не знам дали имате въпрос или Имате въпрос, така ли? Или искате просто да се включите в спонтанните изказвания? Не мога да ви чуя. За спонтанните изказвания, добре. Сега минута и половина за госпожа Гресле. Господин комисар, уважаеми колеги, заедно с пакета за многогодишната финансова рамка се представя и проекта за статута на персонала. Мисля, че Салвадор Гарега в 125 и 126 член от доклада си много добре разкрива този въпрос. Е, това, което обсъждаме тук толкова е, е толкова много, е изключително важен въпрос, защото е важно каква роля ще играе комисията за в бъдеще в осъществяването на програмата 2020. Смятам, че комисията трябва да предвиди за себе си по-сериозна роля, а не да възлага всички задачи. Ето защо реформата на статута на европейския служител е от толкова голямо значение. Имаме, например, много дълги платени отпуски. Служителите на Европейската комисия имат до 13 седмици платен отпуск. Нека да спестим от тези дни, за да прилагаме бюджета по-разумно и да постигнем своите цели. Мисля, че това е предизвикателство не само към вас, а и към цялата колегия. Благодаря. Благодаря на госпожа Гресле. Минута и половина госпожа Едржевска. Chciałabym pogratulować Salwadorowi tak znakomitego. Благодаря. Искам да поздравя Салвадор Гарига за отличния доклад за многогодишната финансова рамка. Това е един доклад, който получи силна подкрепа в комисията ШУР. И смятам, че този доклад представлява много добра основа за преговорите за бъдещата многогодишна финансова рамка. Много се радвам, че колегите взеха решение да подкрепят моето изменение – за политиката за младеща, защото в момента младите европейци са сред е, най-многобройните жертви на кризата и трябва да подкрепяме всички инициативи, които могат да подобрят тяхното положение, особено що се отнесе до тях, техния достъп до пазара на труда и до образование. Именно заради това програми като Младежта в действие и е, програми за обучение през е, целия живот е, трябва да бъдат поддържани. Те са изключително ефективни също време, но цената на участник е изключително ниска. Те са много важни за постигането на целите на многогодишната финансова рамка и трябва да получат финансиране. Също времено много се радвам за това, че има добро финансиране и за политиката за сближаване, защото тя е отрешавано значение, отрешаващо значение за стратегията Европа до 2020 година, а също времено се отразява много благотворно и на солидарността в Европа, като намалява разликите. Благодаря. С, с това приключихме списъка на записалите се оратори. А сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. 19 колеги са ми дали знак. Ще дам думата на 8 от тях. Това не е малко. След това, в крайна сметка, трябва да изслушаме и докладчика, и комисаря. И а, това е добре да стане, докато залата все още е спокойна, а, преди а, да настане самотохата на гласуването. Господин Николеско. Благодаря, господин председателю. Докладчика започна своята презентация с изречението, че традиционните политики на Съюза трябва да се обвържат с новите приоритети нито едното, нито другото не може да функционира самостоятелно и аз приветствам тази нова визия по отношение на кохезионната политика. Искам да спомена някои от важните идеи. На първо място запазването на бюджета за ОСП на същото ниво, запазването на традиционната роля на сърското стопанство в Европа. На второ място трябва да имаме ОСП с два стълба, за да насърчаваме развитието на селските райони по втория стълб. Тук има ясна връзка с нашите стратегии. Трябва да имаме финансиране и разпределение, които да са справедливи. Микрофонът е изключен. Балчитис. Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на всички докладчици, които свършиха отлична работа и се радвам, че днес има ясна позиция на Европейския парламент, която изразява очакванията на гражданите в Европейския съюз е, по отношение на следващата финансова перспектива. Трябва да променим политиката си и е, да спазим структурата на стратегията за 2020 година. Трябва да осигурим взаимно свързване на регионите в Европа чрез транспортни връзки и да се намали разликата между регионите. Трябва ни ясна добре функционираща политика в областта на селското стопанство. Има и много други области, необходими и за създаване на конкурентно способен Европейски съюз. Трябва да се инвестира и в образование, трябва да се търсят нови източници за финансиране и данъкът върху финансовите операции е една възможност за е, такава финансиране. Господин Ян Мултер има думата. Но. Но. Микро. Включете микрофона, моля. За марш. Е, Благодаря, господин председател. Един от основните моменти, за който стана дума в този дебат, е въпросът за това какво представлява европейската добавена стойност. Надявам се, че когато комисията представя предложението си да уточни защо определени рубрики в бюджета имат допълнителна стойност, а други не. Ние трябва да знаем това, за да можем да кажем за какво ще гласуваме. На второ място, дискусията беше повлияна от дебата за собствените средства. имаме решение от 80, 1984 година относно бюджета в Великобритания. Как да продължим а, нама, а, с намаленията или трябва да въведем други намаления? или да се третираме еднакво развитите страни еднакво. Благодаря. Тази мания да не се следи как се получават приходите ме притеснява. Повече Европа означава по-добра Европа и е, по-малко економическа власт за държавите. Важно е да се увеличат средствата, но бюджета трябва да отчита различни аспекти. Например, трябва да се отчитат разходите за военна дейност. Господин Левандовски се усмихва по начин, който доста ме притеснява, особено като си има предвид настоящото положение. Как е възможно Е, хора, които не са виновни за кризата, да плащат е, за нея? И как може е, в същото време да се намаляват средствата за социални услуги? Благодаря, господин председател. За съжаление, микрофона ви продължава да не работи, за това говоря от друго място. Искам да благодаря на комисаря Левандовски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 господин председател. Искам да напомня на колегите нещо. Когато одобряваме бюджета, не трябва да забравяме, че европейските граждани е, стават е, все по-големи скептици относно нашата работа тук. Не смятам, че бюджета отговаря на амбициозните цели, включени в стратегията ЕС 2020. Един въпрос. Вие, господин комисар, обещахте на латвийските фермери да хармонизирате директива 8. Ако този бюджет се одобри, няма да отговорите на интересите на нашите избиратели. Благодаря, господин Рюбекс. Господин Андрю Бронс има думата. Благодаря. Мислих си, че Европейския съюз няма как да се влуши още повече, но ето на, видях този доклад, който започва с, с пълни е, самоиллюзии. Все повече велико, е, хора в Великобритания искат а, е, да излязат от Европейския съюз. А в доклада се твърди, че хората никога не са имали повече нужда от Европейския съюз. Казва се, че увеличение от 5% няма да е достатъчно. Доклад е, точка 166 говори за изключенията за Великобритания, но всъщност само благодарение на тях е, Великобритания плаща една приемлива вноска в Европейския съюз, а не една безумна врезка в, на, вноска. В 169 се казва, че Европейския съюз трябва да има право да налага данъци без е, съгласието е, на гражданите, е, е, когато му хрумне. Господин Шикерски. Представям рапорт. Благодаря. Постигнахме важен консенсус. Този доклад представлява отличен принос за осъществяване на важни промени. Общностната политика се отличава със стабилност. В тази посока е и предложението по отношение на политиката на сближаване и по отношение на това да се запази до сегашното ниво на финансиране на ОСП. Тези мерки ще укрепят нашия пазар и ще се отразят положително на всички държави в Европейския съюз, защото ОСП е много е, пряко засяга всеки гражданин на Европа. Не бива да забравяме, че въпреки европейските средства, фермерите в Европа имат много ниски доходи доходи, така че стоят пред големи предизвикателства, включително и по отношение на околната среда и преговорите в СТО. Всичко това струва скъпо на фермерите, кой ще плати разноските. Освен това говорим за устойчиво развитие, иновации. Това са все важни области. Благодаря. Господин Ставракакис. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Парламент днес изпраща много важно послание към президентите и министър-председателите на страните от Европейския съюз по отношение на бюджета до 2020 година. Посланието е ясно. Да, на сближаването и бюджет, който ще може да отговори на целите. Иновации, заетост, казваме да на сближаването на всички нива включително и на политическо, казваме да на подкрепата за регионите, за островите, за планинските райони, казваме не на фрагментацията на политиките и не на налагането на санкции по отношение на пакта за развитие и стабилност. Благодаря. Така приключваме. Извинявам се на тези 11 или 12 колеги, които поискаха думата, но за съжаление няма време за техните изказвания. Така преминаваме към заключителните изказвания от дебата. Комисар Левандовски ще вземе отношение по всички коментари. 49 изказвания бяха направени. Заповядайте господин председател. Аз всъщност вече използвах времето, което ми се полагаше, така че ще направя два кратки коментара. Първо, като се има предвид е, случващото се в момента и е, затягането на коланите навсякъде, Европа трябва да действа така, че допринесе за е, е, економическия растеж и за заедостта да, чрез естеството на своите програми, които са различни от националните програми. Второ, по отношение на обещаното на фермерите в Европа, е, търсим постепенно сближаване, предоставянето на еднакви е, фиксирани суми не е допустимо в сълскостопанската политика. Много се радвам на всички възможности е, гласът на Европейския парламент да се чуе силно и ясно. Благодаря, господин Левандовски. А сега давам думата на господин Гарига. той има две минути. Искам да го поздравя за отличната работа. Савадар, имаш думата. Две минути. Eh, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на националните делегации, които въпреки на, които по, изпитаха натиск от държавите членки и ще трябва да гласуват против доклада мисля, че е много важно да доминира общностният метод. Онези, които насочиха дебата към намаляване на бюджета, се, са объркани. Те искат да имаме повече приоритети, но по-малко европейска полза. По този път ще постигнем само занижаване на бюджета, без да можем да изпълняваме приоритетите си. Не мога да разбера как може човек да седи в тази зала и да отдава приоритет на междуправителствения метод. Това може да стане единствено в съвета. Нашата цел сега не е да повишим бюджета с 5%, така че да може да има повече разходи. Напротив, искаме да хармонизираме до известна степен националните разходи и да ги приведем в съответствие. Това е допълнителната полза от Европа. Всички политически групи, впрочем, приеха това в комисията Шуре. Смятам, че предложението е достатъчно обхватно и амбициозно. Предстои да се вземат важни решения в държавите членки. Апелираме към държавите членки да се изправят адекватно пред предизвикателствата. Благодаря за конструктивното сътрудничество, благодаря за тази дискусия, която беше много вдъхновяваща и показа кои са най-чувствителните моменти тук в този парламент. Мисля, че си излизаме от тази дискусия обогатени и способни на по-добра политика. Председателят, благодаря на колегите. С това приключваме дискусията. Гласуването ще бъде след няколко минути. Сега по е, по дневен ред успяхме да приключим на време е, този дебат. След 3-4 минути започва гласуването. Благодаря на колегите за проявеното разбиране.